А Има съобщение на председателя. Така, днес нашето заседание се предава по мрежата. Имате превод на 16 езика. И сега има тук една корекция. Генералната дирекция председателство ни уведомиха, че има е, че има изменение на регламент 1308 от 2013 година. Има, има някаква техническа грешка в текста. Така, е, поправката беше раздадена всъщност с другите документи на заседанието. В член 142.2 думата изоглюкоза е добавена по грешка по време на подготвянето на текста, следователно трябва да бъде зачеркната. До толкова, доколкото това създава излишни, безмислени задължения за операторите в сектора, но тъй като тази корекция касае всичките езикови версии, Поправката трябва да бъде формално одобрена по време на пленарно заседание и ако нашата комисия е съгласна с това изменение, Приемането ще се извърши по време на следващото пленарно заседание в Страсбург. Така, имате ли някакви забележки? Не. Е, друго важно съобщение. Аз ще ви помоля всички да се съберем на един коктейл за с Богом, за да отбележим един важен мандат и ще празнуваме с всички колеги от групата Земеделие. 18.30 коктейла ще бъде пред вратата на залата. И едно трето съобщение. Това е касае отчета Пирело относно разходите за проверките. Сигурно си спомняте, че нашата комисия беше гласувала едно одобрение, една поправка да се изключи земеделието от разходите за проверки и друго едно изменение, което беше гласувано с голямо мнозинство от нашата комисия, беше отхвърлено от Комисията по околната среда. И така, сега работим, за да събираме подписи и да внесем отново това изменение в пленарно. Но може да го предложим отново на пленарното, но това е техниката с 40-те подписа, 40-те депутата, вече не може да го предложим като комисия. Тъй че аз ви моля всички, колеги и колежки, ако сте съгласни, разбира се, да подпишете, защото е важно да се изключи земеделието. Вие знаете много добре, че земеделците вече са ангажирани от е, кръстосаното съответствие и господин Мандес поиска думата. Благодаря, господин председател. Скъпи Павло, именно по тази точка исках да се изкажа за внасяне отново на този текст на пленарно. Напълно съм съгласен и ще е, се бори в е, групата, за да получим колкото може повече подписи. Ако са повече от 40, още по-добре. Се надявам, че ще успея да убеди колегите да се подпишат, а също и да се направи това нещо и в другата група, за да може да се явим с един силен ясен мандат на пленарното. Благодаря, Албер. Луиска Поляс още не е в залата. Брита. Ще видя как, каква е позицията на нашите колеги, колко са хората, които могат да подкрепят тази идея, но смятам, че много от тях ще бъдат съгласни. Благодаря, Брита. Благодаря. Точка 3. Става дума за размяна на мнение относно кризисната ситуация с африканската чума по свинете и ембаргото на Русия върху свинското месо от Европейския съюз. Ще започнем сесията днес с един дебат относно кризата в Европейския съюз, която започна от факта, че бяха открити няколко случаи на африканска е, чума по свинете сред е, глиганите. Разбира се, бяха взети необходимите мерки, беше ограничена кризата, но Русия реагира като наложи ембарго върху свинското месо, всичко, цялото свинско месо от Европейския съюз, което разбира се създава сериозни нарушения на пазара на Европейския съюз. Днес с нас е генералният директор господин Мико от е, Генерална дирекция Санко, който ще може да отговори на нашите въпроси относно следващата ситуация и мерките, които са взети за решаване на този проблем. Сега ще дам думата най-напред на господин Сикияски, съместник-председател, който е, искаше да започне дебата по тази тема. Така, може би първо да дам думата на заместник-председателя, след това на директора Мико и на другите колеги. Да, можливо. Господин председател, не, напред бих искал да ви благодаря за тази възможност да проведем разискване в нашата комисия по тази важна тема. Както вече споменахте, в края на месец януари, след като бяха установени два случая на африканска чума по свинете в Литва, Руската федерация наложи забрана върху вноса на свинско месо от целия Европейски съюз. По-късно други два случая на чума по свините при глигани бяха установени в Польша, близо до границата с Беларус. Руското ембарго беше наложено въпреки факта, че Литва и Полша незабавно наложиха ограничаващи мерки, чиято цел е ограничаване разпространението на вируса. Съгласно правилата на Международната организация за здравето на животните. Между след това не, не бяха установени други случаи на болестта. Трябва също така да отбележим, че тази болест не представлява заплаха за човешкото здраве. Не съм съгласен с действията на различните държави членки, които започнаха двустранни преговори с Руската федерация, независимо, че се водят е, преговори на Европейско равнище с Европейската комисия. По този начин се нарушават правилата за търговските преговори и се нарушават правомощи на Европейската комисия. Не бива да забравяме, че преговорите с толкова труден партньор като Русия, Европейския съюз трябва преди всичко да остане един. Руското им ембарко беше наложено преди вече повече от два месеца и за момента все още не се виждат никакви възможности за постигане на споразумение. Междувременно производителите и износители на свинско месо в Европейския съюз са са принудени да се справят с милиони евро загуби ежеседмично. Всеки допълнителен ден, в който ембаргото е в сила, означава допълнителни загуби за тях. Въпреки, че някои от производителите и търговците вече са на ръба на фалита. Редица от тях намаляват производството си и съкръщават работни места. Всичко това е следствие от ембаргото. Също така цената на свинското месо значително падна. Освен това, на 2 април, край на миналата седмица, ветеринарният офис на Федерация Русия ни осведоми, че Русия ще разшири ембаркото и то вече ще обхваща не само Полша и Литва, и то не само живи животни, но и преработеното свинско месо. Това решение влиза в сила днес. Или казвам с други думи, ембаргото вече въжи и за преработени продукти от свинско месо. Тези продукти също няма да могат да се внасят в Русия от Полша и Литва. Ето защо бих искал, бихме искали днес да чуем обяснението на Европейската комисия и бихме искали службите на комисията да предприемат допълнителни мерки, за да се сложи край на подобен вид мерки на дискриминация. И в частност мерките срещу Полша и Литва. Много благодаря за вниманието. Благодаря. И сега може да започнем дебата. Тримата колеги, които се записаха. Моля, имате думата, колеги. Господин заместник председателя. Много. Много ви благодаря, господин председател. Вярно е, че от днес влиза в сила пълна забрана за вноса на свинско месо от Литва и Полша. Това решение е взето от властите на Руската федерация ни кара да се запитаме дали Европейския съюз изобщо представлява единен пазар или не. Защото ако Руската федерация може да нарушава нашия единен пазар и да решава от кои държави членки може да внася свинско месо и от кои не, това означава, че в Европа изобщо няма единен пазар, а че всъщност имаме 28 разпокъсани национални пазара. Очакваме от Европейската комисия да вземе своевременни и решителни мерки. Не бива да позволяваме единният ни пазар да бъде разпокъсан на съставните си части. Но е вярно, както каза и колегата преди мен, че някои държави членки се опитват да намерят двустранно решение на проблема и по този начин да се облагодетелстват и ние сме силно недоволни от това поведение на някои държави членки, тъй като тяхното поведение противоречи на принципа на солидарност. Парадоксалното в случая е, че появата на случай на африканска чума по свинете на първо място беше на територията на Русия. Така че всъщност тази епидемия се разпространява от Русия към съседните държави, а не в обратна посока. В Польша бяха установени само два случая на болестта и то при глигани, а не при домашни свине. Ето защо ние предполагаме, че Русия се опитва да накаже Полша за нейната позиция по време на кризата в Крим. Това е което имах да кажа. А сега преминавам към въпросите си. Европейската комисия предвидила ли е някакви компенсации за животновъдите, които се намират е, извън защитената зона? Някои от е, фермерите попадат в е, тази зона, но и други ферми, които се намират извън тази зона, страдат поради резкия спад в цените на свинското месо. Предвидила ли някакви компенсации Европейската комисия? Следващият ми въпрос е дали полските власти са поискали подобни компенсации, дали тяхното искане е било прието или не. И така, подадена ли е заявка за компенсация за всички селскостопани пострадали от а, а, цените и дали тази молба е била одобрена или не? Е. Благодаря, господин председател. Да, думата на госпожа Егел. Благодаря, господин председател. Бих искал да се възползвам от е, възможността и да се върна отново на нашата стратегия в областта на борбата срещу епидемиите, болестите по животните, които ще приемем другата седмица. Ние трябва да бъдем солидарни помежду си ние сме единен пазар и трябва да бъдем солидарни с всички, които са пряко засегнати. Искам да задам ком... въпроса на комисията. Кой ще се възползва от помощи, от субвенции? Дали само лицата, които са в засегнатите зони или включително и другите земеделци, защото смятам, че е важно да се има преди това, че това са болести, които могат да засегнат всичките животновъди от Европейския съюз. И тогава трябва всички да бъдат солидарни. Някои депутати искат да премахнат някои елементи от въпросната директива и да представят собствените си програми но ми се иска да оставим изменението, което упоменах, че една държава членка в случай на епидемия да има възможност да се бори, да се защитава и да изразява някакви изисквания. Мисля, че това е изключително важно и моля колегите, които искат да внесат изменението, да не го правят, за да може всички да бъдем солидарни и отговорни заедно. Благодаря, Елизабет, Брита. Благодаря. Този проблем отново възникна. В началото ставаше дума за един друг вирус, който предизвикаше проблем, който касаеше а, а, едрия добитък. Руснаците затвориха всичките си граници на, за вноса на говеждо месо. И може да си зададем въпроса как е възможно в Европа ние може да разделяме, да разцепваме, да отделяме търговската и от земеделската политика. Това са съвсем различни ресурси. Това изобщо как е възможно тези ресурси да може да се сближават в рамките на външната търговска политика с Русия. Благодаря, Брита. Колегата Скиновски. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че преди около седмица службата за ветеринарен и фитосанитарен контрол на Руската федерация се обърна към Европейската комисия с искане да се изпратят сведения за други държави членки, които внасят свинско месо от Литва и Полша с цел неговата преработка. Целта на това искане беше да се наложи забрана за вноса на месо от тези конкретни центрове за преработка на свинско месо. Въпросът ми към Европейската комисия е какви мерки възнамерявате да предприемете. Знам, че обмисляте подаването на жалба в Световната търговска организация. Въпросът ми обаче е какво, се, какво ще стане, ако какво ще стане с искането на Руската федерация? Защото ако Европейската комисия отговори на това искане, това ще би означало, че Руската федерация е спечелила политическата битка, а ние не можем да допуснем подобно нещо. Не може да позволяваме на Руската федерация да налага своите политически изисквания на Европейския съюз. съгласно Световната организация за здравето на животните, инкубационният период на африканската чума по свинете е 15 дни. И ако не са установени нови случаи в Польша и в Литва, това означава, че вирусът не се разпространява по цялата територия на Европейския съюз. Доскоро Руската федерация спазва се нормите и това беше потвърдено в писмото от 12 март тази година. Това писмо позволяваше вносът на преработени продукти от свинско месо, с изключение на местото произлизащо от специфичните зони, подложени на ограничения. Въпросът ми е какво възнамерява да направи Европейската комисия относно молбата на Руската федерация. Благодаря ви. Благодаря. Албердес и Коничек. Благодаря, господин председател. Аз смятам, че ще трябва да почакаме доста време, за да постигнем тази солидарност в Европа, но знае, че в моя сектор понякога санкциите не са съвсем конкретни. Германия, за разлика от други държави, е федерална държава с 16 федерални държави. И известен брой от е, лендерите от тези държави са били блокирани всъщност, други не. Руснаците наложиха ембарго на някои млечни произведения, които имат добра позиция. И всъщност е, съвсем някакси своеволно беше направено от страна на руснаците и да видим каква е ситуацията в Украина също. И ако Русия прави някои неща, отговорът е, ще бъде съвсем... Е, ще бъдат е, санкции, европейски санкции. Да има някакъв, някаква европейска стратегия срещу този бойкот. Аз се питам дали ще стигнем до там и какво ще бъде положението в Европа, как е, животновъдите, как земеделците от нашия континент, от нашия съюз ще бъдат третирани в тази ситуация на бойкот, обявен от е, Европейския съюз. Благодаря, Алберт. Яничек и Яр. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е за солидарността. А, имате ли някакви данни относно износа на свинско месо към Русия, износа и на преработено месо? Има ли други държави, освен Польша и Литва, които все още осъществяват износ към Русия? това ембарго засяга целият Европейския съюз, така ли? Друг въпрос към Европейската комисия. Вие упражнявате ли мониторинг върху това, което се случва в Руската федерация? Това, което се случва с съхраняваното там месо. Ако намале запаса на свинско месо в Русия, то откъде ще си набави Русия допълнително свинско месо? Петър Хяр. Петър. Благодаря, Петър. Русия при такива случаи изтъква защитата на животните, за да защитава своята търговия, но и по политически причини. Според мен това е въпросът, който се задавам на комисията. Аз се питам как протичат разговорите с Русия относно осъществяването на нашия пазар. И знаете ли, че ако някои държави членки искат сами да действат, за да се възползват от някакви предимства, мисля, че Русия е доста умела в е, изкуството да разделя и да владее. Тъй, че ако е такъв случай, може би някои държави членки се опитват да е, играят самостоятелно, но дали има разговори с е, тези държави членки ще има още кризи, ще има други е, епидемии и пак тогава ще бъдем е, зависими от е, своеволието на Русия, ако ние не бъдем обединени да защитаваме нашия вътрешен пазар, да, за да може да защитаваме нашите интереси. Бене. Грация, Петър. И адесо ла парола ал директор. Благодаря, Петър. Давам думата на директора, господин Мико, да отговори на нашите въпроси. Кажете как стои въпроса с ембаргото. You, Благодаря ви, господин председател. Уважаеми депутати, ще се опитам да внеса малко яснота по това, което се случва. Ще се опитам да отговоря и на въпросите ви. Най-напред трябва да кажа, че Европейската комисия поддържа тесни контакти с руските колеги още от самото начало, дори още от преди да възникне това положение. Както и вие казахте, африканската чума по свинете възникна преди няколко години, започна от Грузия и тръгна по цялата територия на Руската федерация, на Беларус. Това стана много преди да се прекрачи границата с Европейския съюз. Ние поставихме акцент върху мерките, които трябваше да се приемат в Руската федерация и Беларус. Ние дори предоставихме финансова подкрепа за изпълнението на тези мерки, за да може да се справят с положението. За съжаление, Компетентните органи в Беларус и Руската федерация не можаха да спрат разрастването на епидемията и а, имаме малко по-различна ситуация в Европа и държавите, които упоменахме. Над хиляда случая на африканска чума а, са отбелязани в Беларус през последната година в сравнение с четирите заболели глигана на границата в Польша. Случаите, които регистрирахме миналата година. Имаме технически контакти, контакти на експертно равнище, както и на други равнища, включително до равнище комисар и министър от руската страна. подхода на руската страна, както е, бе казано преди малко, не беше особено конструктивен. Разбира се, ние сме наясно какъв е залога по отношение на вноса и на износа и за това предприемаме и необходимите мерки. Както знаете, Русия се присъедини към Световната търговска организация, обеща да бъде ненадежден партньор, което означава, че приява всички стандарти. Това, което се случва по-настоящем обаче, според нас е не отговаря на тези ангажименти, защото няма основание за а, тези мерки. Това, за което говорим, всъщност не бе обявено от Русия за пълна забрана. Използва се много специален език в това отношение. Казва се официално това не е забрана, а проблем с сертификатите, които не отговарят на ситуацията в Европейския съюз и затова не може да се приемат никакви пратки, защото сертификатите не са надлежно изготвени. Ние предприехме незабавни мерки в съответствие с международните механизми и стандарти. Предложихме изменение на сертификатите, които Руската федерация не искаше да приеме. Непрекъснато Руската федерация искаше технически изяснения, повече подробности, допълнителни дискусии и така нататък и така нататък. Разбира се, ние предоставихме цялата и разчетохме, че е уместно да предоставим в този случай. С това отговарям и на въпроса. А, да, понякога ние отговаряме на въпроси, които биха довели до изкривяване на европейския а, пазар и които не винаги са пряко свързани с африканската чума по свинете. А, информация, която не се отнася пряко до а, този въпрос, не бива изпращана на Руската федерация. На въпроса. Защо този случай възниква тук? Най-вероятно Глигана е бил изтласкан от територията на Беларус към територията на Европейския съюз. Това се дължи на метода, който използваха, а именно стреляха масово по глиганите на границата в Беларус. Тези от вас, които са ловци, знаят, че глиган е много интелигентно животно и знае много добре, че може да избяга от територия, на която го нападат и да отиде на територия, в която ще го оставят на мира. Бихме могли да използваме същия метод и на наша територия и затова обсъждаме този момент с учени от цяла Европа, за да вземем решение. Но както казах, от тези конкретни случаи на там не е имало други, не е имало нови. Стандартният а, подход на Европа е именно този и той дава резултат. Руската федерация непрекъснато отказва да преразгледа забраната. И е много трудно да разберем допълнителните стъпки, които се предприемат. Например, днес ни бе казано, че освен всички вече взети мерки, Руската федерация възнамерява да спре преноса на каквото и да е свинско месо от Полша – а същевременно ние знаем, че тъй като няма внос, така или иначе няма никакъв превоз просто беше много трудно да преведем, да разберем какво значеше това съобщение, което бе направено днес. Но предполагаме, че това съобщение е с политически цели и няма нищо общо с конкретното положение. Използвахме всички дипломатически пътища, и накрая решихме да предприемем конкретни правни действия в рамките на механизма на Световната търговска организация. Първата стъпка е допитване, консултация. Бе изпратено ранно предупреждение на руската страна, а скоро ще има и официално уведомление. По-точно утре. Вземаме предвид и последиците за нашия пазар – Бихме искали да успокоим европейските производители. Ще продължим да защитаваме интересите ви. Същото се отнася и за търговските им партньори, защото разбира се имаме търговски партньори от трети държави. Имаше въпрос за компенсации на а, производителите. Първо, нека да кажа няколко думи за финансирането, което пуснахме. 2,5 5 милиона евро бяха отпуснати за Естония, Литва, Латвия и Полша. Тези средства включваха дезинфекция на превозните средства, пълно дезинфектиране, превентивни мерки и ранно клане, преждевременно клане на свинете. Впоследствие трябваше да разгледаме въпроси за обещетенията, разбира се. Получих информация от колегите от Генерална дирекция селско стопанство, че вече е предоставена помощ на Полша за свинете, които са били изклани там. Максимума е 20 000 тона. За максимум 20 000 тона живо месо може да се получат компенсации. От 26 февруари тази година свинете, които се намират в заразените зони, подлежат на конкретни мерки. Обсъждаме възможността за въвеждане на такива мерки и за Литва. Обсъжда се и конкретна сума. Предполагаме, че тази сума ще бъде сходна на тази, която вече предоставихме на останалите животновъди. Дали обсъждаме въпроса с държавите членки, е, въпроса за солидарността? Уверявам ви, че Европейската комисия осъзнава много добре е, опасността от двустранните срещи на държавите членки с Руската федерация. Ние непрекъснато информираме за напредък е, на нашите дискусии е, с Руската федерация, както и за това, което се случва в Световната търговска организация. Настояваме обаче да не се правят никакви двустранни контакти от опит смятаме, че дори да е изкусително за някои държави членки да се възползват от тази възможност, в дългосрочен план това ще подкопае единния подход на Европейския съюз. Освен това, няма да се стигне до конкретен резултат. Миналата седмица Участвах в един панеир в Литва на животновъди и там полски представител ме, ми зададе въпрос за тези двустранни контакти. Той ми каза, че руснаците предлагат двустранни договори и този полски представител ми каза, че ако се приеме този договор, те ще бъдат спасени. Дали а, а, това обаче е логично? Аз считам, че е нелогично, защото по този начин блокираме Европейския съюз като цяло. Необходимо е да се положи политическо усилие, за да не се нарушава единството на Европейския съюз. Така че високо ценя казаното от вас, а именно трябва да се запази единността и да не се предприемат а, двустранни а, действия. Едностранни действия към двустранни контакти. Смятаме, че в разумно време ще успеем да стигнем до конкретен резултат. На въпроса какво ще се случи, ако политическата а, ситуация а, се развие в контекста и на случващото се в Украина, трудно ми е да отговоря до каква степен а, има връзка между двете неща. Ние ще използваме всеки а, подръчен инструмент, за да сложим край на подобни ограничения. Ако разбира се има някаква допълнителна информация, ще ви я предоставим. Bene, ringraziamo il direttore Ladislav Miko della DG Sanco. Благодаря на директора. И сега ще дам думата на заместник председател. Бих искал просто да задам един допълващ въпрос. Попитах ви ще има ли компенсации за животновъдите извън ограничените зони? Не ми отговорите на въпроса. Обмисля ли се изобщо от компенсации за производителите, които претърпяват загуби поради спада на цената на свинското месо? Също така, има ли специфично искане, подадено от просто правителство за такива компенсации или не? Uh, Благодаря ви. Въпросът за компенсациите за животновъдите извън засегнатият район все още не е разрешен. В момента продължават разискванията. До каква степен ще бъде възмежно в рамките на финансовата подкрепа, която ще се отпусне за засегнатите райони да се осигури компенсаторни средства и за тях. Към момента не съм наясно да е взето подобно решение в Генерална дирекция Агри. Uh, Вторият ми въпрос е дали е подадено искане от страна на полските власти. Не съм наясно да има официално искане, но знам, че се водят консултации в момента. Знам, че Министерството на Польша поиск... зададе въпрос за възможността да бъдат отпуснати средства за компенсации. Благодаря ви. Сега давам думата за заключителни думи на заместник председателя Ситиевски. Благодаря ви. Съвсем накратко бих искал да благодаря на представителите на Европейската комисия за отговорите им. Мисля, че може да си направим съответните изводи, как ще действаме за бъдеще, ако отново се повтори подобен как ще действаме, ако нещо подобно се случи отново и то в още по-голям мащаб. Вече разполагаме с а, ясно изработени стратегии, които дават добри резултати в защита на фермерите. Защото въпросът, когато се сблъскваме с сложни случаи като настоящият, Въпросът е кой в крайна сметка ще плати цената и отговорът е животновъдите, защото именно те са губещите. Затова смятам, че трябва да разработим политика в подкрепа на нашите животновъди, за да не загубят те своята прехрана. Цените на свинското месо паднаха не само в Польша и Литва, но и с целият Европейски съюз в различна степен, може би, но а, спадът на цените е повсеместно явление. Ето защо трябва да сме готови, ако отново се повтори подобен случай. Възоснова на натрупания опит можем да стигнем до заключение, че чумата по свинете може да се прехвърли по-назапад и трябва да сме готови за такава възможност. Е, Добре. Може да считаме, че темата е изчерпана. Благодарим на господин Мико, генерал дирекция Санко за отговорите, които даде. И сега, тъй като вече наближаваме пет и половина, съвсем набързо, нека да говорим за точка 4. Това е отчет относно посещението на делегацията на комисията в Бавария на 26 и 28 март Много сме доволни, че имаме обратна информация от делегацията. Благодаря на Албердеска, който организира тази така интересна така интересно посещение, което показва много характерни аспекти на региона и по-специално в сектора на хмела, на млякото и производството на биоенергии. Няколко колеги участваха в е, делегацията, господин Николсон, господин Дорсман, нашия колега Релорд, представляваше нашата комисия и групата се срещна с Хелмут Брюнер, баварския министр. И така, нека да чуем накратко е, едно кратко резюме за посещението на нашата делегация в Бавария на 26 и 28 март. И може колегите да подготвят своите карти за гласуване, защото веднага след това ще гласуваме по точка 5 и следващите. Днес сме поинформирани насърчане, свързани с, с, с продукция и така. Добре. Алберт, имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря. Това беше последно посещение на този мандат и ние бяхме в Бавария, за което благодаря и на вас, и на всички колеги, които взеха участие в делегацията, всичките сътрудници и благодаря и на преводачите, които също участваха в това посещение. Само няколко думи, е, що се отнася до е, свободният е, федерална свободния Лендер Бавария. Председателят иска тишина. И така продължава ораторът. Стат, не, статистика. Това е най-голямата федерална държава в Германия, повече от 3 милиона хектара, 12,5 милиона жители, 1,8 милиона хектара с земеделски земи и 1 милион хектара С пасища, 1,6 милиона са гори. Що се отнася до нашето пътуване, първият ден беше изключително интересен. Аз бях много щастлив, че съм у дома си в своята страна, в своя регион. Извършихме едно посещение на кооператив земеделски машини, т.е. земеделците използват един парк машини, които се разменят. Също така рапица всъщност се отглежда там. 4 тона на хектар, 2,4 тона храна за животни. Беше много интересно и 1,6 тона масло от рапица. Бавария, Лендер Бавария, започна един пилотен проект. 200 трактора бяха преобразувани. Това е що е лесна техническа операция и може тези трактори да бъдат използвани в полетата с рапица. Рапицата може да се използва като гориво за тези трактори. Ние също така преработваме и картофи. Има една установка, която включва 75 земеделци, които пускат на пряка продажба продукцията. След това посетихме една ферма, млекодобивна ферма. Този земеделец има пет момичета, които се учат, но които междувременно и помагат в земеделската дейност на родителите си. Е, вечерта господин Майер от предприятието Байерланд ни запозна с лекодобивните кооперативи в Бавария. 50% от млякото, което се добива там, се преработва от тези кооперативи а 50-те други процента от частни фирми. Следващия ден бяхме в Горна Бавария, където посетихме една, е, една ферма на трима братия, млади е, братия земеделци, които разполагат с 200 хектара, на които произвеждат е, биогаз, който биогаз се използва за затопляне на парници които произвеждат е, краставици, между другото. Така се осигурява отоплението с този биогаз, осигурява отоплението на въпросните парници. Те бяха много доволни, че че ги посетихме и че националните организации могат да ползват субсидии след това посетихме едно друго място, където се произвеждат нови сортове хмел, които са устойчиви на е, някои вредители. След това посетихме и една пивоварна в е, Долна Бавария и имахме възможност да опитаме няколко баварски специалитети. А в петък пък е, бяхме в Баварския Лантак, където се срещнахме с различни депутати от е, Бавар... Бавария. Дискусиите бяха много интересни. Е, министърът на баварското земеделие също беше, също присъства. И беше изключително интересно. Това беше с няколко думи, едно резюме на посещението в Бавария и аз благодаря горещо на всички, които присъстваха и за добрата организация на това посещение. Благодаря, Алберт. Благодаря за този отчет. Той съществува също и писменно за всички, които се интересуват от това посещение. И сега, скъпи колеги, Малко искам да привлека вашето внимание. Преминаваме на точка 5. Действия за информиране и насърчаване, свързани с стопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави. Господин Адно поиска думата. Uh, I, I will... Господин председател, ще се възползвам от тази възможност. Първо, да ви благодаря за това, че през последните пет години ми дадохте възможност да се изкажа, че мнението ми често беше противоположно това на по-голямата част от колегите. Бих искал да ви представя една жена, фермер, госпожа Лиз Бокъл. Както виждате, тя има сериозно увреждане на ръцете, което дължи на едно лекарство, приемано от майка и за борба срещу сутрешните прилушавания по време на бременността. Тя все пак е радила късмет, защото много от, деца, много от децата увредени от това лекарство не само имат увредени ръце, но изобщо нямат нито ръце, нито крака. Въпреки, че голяма част от тези жертви са получили компенсации, те в момента остаряват и то по-бързо, отколкото населението като цяло. Казано с две думи, имаме нужда от повече средства за да им помогнем. Компенсациите трябваше да платят от фирмата Гроненфол, която произвеждаше лекарството германска компания, която обаче не поема своята отговорност. Аз смятам, че и предприятието, и германските власти би трябвало да вземат повече мерки. Не говорим за много големи суми, говорим за 30 цента годишно на пациента в момента се отпускат толкова, трябва да се отпуснат 50 цента, за да може да се поемат нуждите на тези хора. На коктейла, който ще се поведе след края на заседанието ни, ще имате възможност да се скажете с лист, който ще ви последва допълнителна информация. Благодаря ви. Благодаря, скъпи колега. Обелязах е, забележката. Благодаря. Предлагам да се върнем на точка 5 действия за информиране и насърчаване, свързани с селско-стопанските продукти на вътрешни пазари и трети държави. Както знаете, имаше два триолога, по време на което успяхме да постигнем споразумение с комисията и съвета по този въпрос. Преди гласуването на текста, който беше определен, давам думата на, е, на госпожа Естер Хернанс Гарсия, за да ни запознае с този въпрос. Но искам също да припомня, че гласуването е само едно гласуване. Електронно. Тъй, че надявам се, че ще бъдете внимателни докато гласуваме. Може би ще трябва да се направи една проверка. Разкажи, не, сте да разкаже как е, са протекли преговорите. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да кажа, че след преговорите с между парламента, съвета и комисията стиг, постигнахме един принципен, едно принципно споразумение, с което ще ви запознаем днес. Всъщност най-важната информация, която бяхме представили по време на гласуването, беше защитена и успяхме да прокараме всичките въпроси, които бяха важни за политическите групи тези, които присъстваха по време на трилога. И за удоволствие за мен да кажа, че нито една от политическите групи, която участваше на преговорите, не предизвика никакви проблеми по време на, гласу... на преговорите. И така, каза председателя, скъпи колеги, ще има поимано гласуване. Okay. Allora не, всъщност не е имало искане за такова. Така че с дигната ръка няма да е електронно гласуване. Моля. Machine, ma not rock vote. Chiedo scusa, non ci siamo intesi con Filip. Не, електронно гласуване не разбрах правилно. Прощавайте. Така. Кой е за, кой е против? Електронно гласуване. Моля credo che ci Un momento che dobbiamo verificare? bien? Ok. Така, приключи гласуването. Резултатите. Приема се тази точка. Така че може да отидем на пленарно с голямо мнозинство, за да приключим с е, тези преговори. Благодаря на госпожа Еднанс Гарсия и всички, които участваха в тези преговори. Жозе Bové ha chiesto la parola. Prego, Мисля, че след това гласуване за селско-стопанските продукти в и извън Европейския съюз, ще е добре комисията, земеделието на този парламент, а може би и други депутати, да изготвят съвместно едно писмо, което да бъде изпратено на Конгреса на щатите, да им се каже, че ще продължим да защитаваме продуктите от происход и не, не може да приемем последното по въпрос за а, продуктите а, и както и мисля, че всъщност а, парламентът ще трябва да вземе някаква позиция по защитата на тези продукти. Прего, Алберт, а е кесто парола. Прего, Алберт. И така, Алберт поиска думата. Благодаря, господин председател. Искам да се върна на това, което каза току-що колегата. Скъпи колега, ние може също да се позовем на едно решение на Европейския парламент. Доколкото си спомняте, беше съгласен и гласува за това през 2010 година, когато в парламента решихме, и то на основата на нашето искане, за, че не могат да бъдат прияти е, земеделски продукти за внос, освен ако не спазват нашите стандарти по отношение на защита на животните, здравните изисквания и така нататък. И това решение получи 534 гласа за, така че може спокойно да се позовем на това решение. Грация, Бет Wojciechowski. tylko powiedzieć Panie Przewodniczący, że głosowałem za raportem. Господин Бойчаковски, исках само да кажа, че гласувах за доклада на госпожа Гарсия, но машината не поработи, но моят глас беше за. Grazie per la precisazione. Bene, allora, Благодаря за това уточнение. И сега преминаваме към точка 6, уважаеми колеги. Става дума за на регламент на комисията за допълнение на регламент 1307 е, на Европейския парламент и съвет за установяване на правилата за директни плащания за земеделските стопани по схемата за подпомагане в рамките на общата селско политика и за изменение на приложение 10 към същия регламент. И така гласуваме тази резолюция, която предлага да се отхвърли предложението на комисията по делегирания акт относно преките плащания. Някои изменения, които мотивират отхвърлянето на това предложение, бяха представени от политическите групи и от е, някои самостоятелни депутати. И преди да го приемем гласуването, бих искал да подчертая, че съгласно 87 член, резолюцията трябва да включва мотивировките за е, измененията през на парламента. Тъй, че за да може да гласуваме за резолюцията, трябва да одобрим поне една точка от преембил. В противен случай, ако ни, никое съображение не бъде одобрено, резолюцията не е валидна. Всичко ли е ясно? И тук ще гласуваме електронно. Моля. Окей. Инициамо? Hmm? Allora, recital A, ah, iniziamo dal primo, considerando A. Chi è a favore? Първо съображение А, кой е за? Моля да вдигне ръката. Контро? Против? въздържали се. Бих казал, че е отхвърлено. Съображение Б за против въздържали се, отхвърля се. Съображение С за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Е за, против, въздържали се и то се отхвърля. F, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Ж. За, против, въздържали се, отхвърля се. Съоръжение хаш за хаш. Става дума за съоръжение. хаш. Моля, кой е за, против? Въздържали се, отхвърля се. Съображение и за против въздържали се, отхвърля се. Съображение Жи за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение К за, против, въздържали се, отхвърля се. Л, кой е за? Против. Задържали се, отхвърля се. М за, против, отхвърля се. Н за, против, отхвърля се. О за, против, въздържали се, отхвърля се и то. Съображение П за, против, въздържали се, отвърля се. Q за, против, въздържали се. R за съображение R за против въздържали се, отхвърля се S за против, въздържали се, отхвърля се. Те за, против, въздържали се, отхвърля се. У за, против, въздържали се, отхвърля се. В против, въздържали се. Отхвърля се. Не беше, гласуването не беше е, не беше задоволително, така че няма да гласуваме на пленарно в е, тази резолюция за делегираните актове. И сега да преминем към точка 7. на регламент на комисията за допълнен регламент 1306 от 2013 за интегрирана система за администриране и контрол и условията за отказ и дотегане на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селскостопанските райони към собственото съответствие. И така ще действаме по същия начин, моля. Така. Да гласуваме с вдигната ръка всичките съображения, ако е, никой от съображенията не получи мнозинство. Добре, започваме с съображение А против. Въздържали се, отхвърля се. Б за, против. Въздържали се, отхвърля се. С за, против. Въздържали се, отхвърля се. Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Е за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение F за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Ж за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Х за, Хаш. Е, кой е против? Отхвърля се. Съложение И за, против, въздържали се. Отхвърля се. Съображение жи, за, против. Така, трябва да проверим гласуването по точка И. Моля, гласувайте, колеги. Така гласуването приключи. Отхвърля се. И пак с вдигната ръка. Следващата точка е, се отхвърля. Съображение како е за, против. Отхвърля се. И в този случай тази резолюция е невалидна. Отпада. То, in questo caso, il Точка 8. на регламент на комисията за допълнение на регламент 1306-2013 на парламент и на съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, управляването, управляването прощавайте на сметки, обезпечаването и използването на еврото. И тук Гласуваме с дигната ръка. Най-напред съображенията. Окей. Okay. Секретариато ми сугерише, че possiamo votare in blocco. Sono... Секретарията предлага да гласуваме on блок, защото всички тези съображения се предложени от господин Агнио, така че ако сте съгласни да гласуваме групово с тези съображения, Наведнъж амблок. Кой е за? Господин Агно, би трябвало да гласувате за. Each one, each one. Considerando A, chi a favore? Не, ще ги гласуваме едно след друго. Значи е, започваме с съображение А. За, против, въздържали се, отхвърля се. Съоръжение Б за, против, въздържали се, отхвърля се. Съоръжение С за, против, въздържали се, отхвърля се. Съоръжение Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение Е за, против, въздържали се, отхвърля се. Опитахме се да гласуваме анблок, не стана, но няма значение, не е толкова сега. Да преминем към точка 9. Делегирана регламент на комисията за допълнение за регламента 1306 на парламента и съвета по отношение на разходите за публична интервенция. И тук гласуваме с дигната ръка. Започваме съображение А. За, против, въздържали се, отхвърля се. Б за, против, въздържали се, отхвърля се. С за, против, въздържали се, отхвърля се. Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Е за, против, въздържали се, отхвърля се. И тук няма мнозинство, следователно няма да гласуваме накрая. Преминаваме към точка 10. Делегиран регламент за въвеждане на преходни разпоредби. И тук гласуваме с дигната ръка. Започваме с съображение А. Против, въздържали се, отхвърля се. Точка Б за против, въздържали се, отхвърля се. С за против, въздържали се, отхвърля се. Д за против, въздържали се, отхвърля се. Е за против, въздържали се, отхвърля се. Ф за против, въздържали се, отхвърля се. Ж за против, въздържали се, отхвърля се. И тук няма. Не беше гласувано положително. Сега преминаваме към точка 11. Става дума за делегиран акт в е, сектора на плодовете и зеленчуците, пресни и преработени. И тук е, гласуваме с точка А за, против, Въздържай се, отхвърля се, Б за, против, въздържали се, отхвърля се, С, за, против, въздържали се, отхвърля се, Д, за, против, въздържали се, отхвърля се, Е, за, против, въздържали се, отхвърля се, Ф, за против. Въздържали се, отхвърля се. Ж за против. Въздържали се, отвърля се. Хаш за против. Въздържали се, отхвърля се. Няма мнозинство и преминаваме към точка 12. Става дума за делегиран регламент, делегиран акт за съпътстващите мерки в рамките на схемата за предлагане на полезни зеленчуци в училищата. С дигната ръка за точка А. Отхвърля се точка Б за против въздържали се, отхвърля се. Точка С за против въздържали се, отхвърля се. Съображение Д за против въздържали се, отхвърля се. Съложение Е, за, против, въздържали се, отхвърля се. И тук няма мнозинство. Преминаваме към точка 13. Става дума за сектора на маслиновото масло и трапезните маслини. Съложение А за, против, въздържали се, отхвърля се. Б за, против, Въздържани се, отхвърля се, С за, против, Въздържани се, отхвърля се, Д за, против, Въздържани се, отхвърля се, Е за, против, Въздържани се, отхвърля се. И така, стигаме до точка 14. Веригиден акт за изискванията за земеделските продукти, за които се отпуска помощ за частно складиране. И както обикновено започваме с точка А за против, въздържали се отхвърля се, Б за против, въздържали се отхвърля се, С за против, въздържали се отхвърля се, Д за против, въздържали се, отхвърля се, е, за, против, въздържали се, отхвърля се. И последния делегиран акт, точка 15, става дума за национални програми за подпомагане в лозаровинарския сектор. И тук гласуваме с дигната ръка. Започваме с А за, против, въздържай се, отхвърля се. Б за, против, въздържали се, отхвърля се. С за, против, въздържали се, отхвърля се. Д за, против, въздържали се, отхвърля се. Е за, против, въздържали се, отхвърля се. Нито едно съображение не получи положителен вод, така че може да считаме, че цялата реформа на общата земеделска политика е решена. Благодаря, колеги. След това гласуване, бих казал след този маскарад, присъствахме на нещо невероятно. След като по време на трилога бяхме постигнали споразумение за общата земеделска политика и делегираните актове, известен брой групи казаха, че не са съгласни и запазиха своята позиция. В този смисъл бяха логични с гласуването. Говоря за групата ЕЦР и за някои гласувания в групата на либералите, но намирам, че е е, грозен шантаж, който беше извършен от групата на ЕНП, които се опитаха през последната седмица, чрез е, поставяне под въпрос на делегираните актове, които те самите бяха способствени да пуснат, и и направиха изнудване, за да ослабят още повече общата поли... селско-стопанска политика. И това е просто недостойно за една политическа група. И съжалявам, че комисар Сиолос се огъна пред този отвратителен шантаж, това е изнудване. Поздравявам тези, които всъщност запазиха своята позиция. Но е, просто е много жалко за парламента да се приключи с общата земеделска политика и предполагам, че някой ще ми отговори и ще ги чуя с удоволствие на това, което казах. Е, questa е l'opinione di José Bové durante... Да, това всъщност съм юзира само Жозе Бове, това е неговото становище. Сега нека да чуем становището на другите колеги. Господин Ягли и РБТ също поиска думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в Страсбург направих едно искане и благодаря на колегите от е НП за това, че ме последваха. Това, което аз поисках, беше подобрение на текстовете. Подобрение, което не беше част от нашето политическо решение. Действително работихме много усърдно в продължение на три седмици съвместно с Европейската комисия и комисията прие нашите предложения. има обосновка и комисията би следвало да вземе предвид на нашите изменения при прилагането на текстовете. А от тук нататък вече от държавите членки, от регионите зависи да приложат по съответният начин законодателството. Разбира се, използвахме правомощите, които получихме с договорът от Лисабон и служихме за пример за редица парламентарни комисии и политически групи ние първи се възползвахме по правомощията си, първи и пострадахме от тези си опити. Но аз самата гласувах против, защото съм убедена, че това, което успяхме да получим в крайна сметка, беше най-доброто. Благодаря, Елизабет. Думата са поискали още колегите Яр, Дес, Агнио и други. Петър Яр, благодаря господин председател. От гледна точка на парламента не разбирам защо колегата Бовей реагира по този начин. Наша беше задачата да вземем решение. Някои не бяха съгласни с предложението и предпочетоха да продължат с преговори с комисията. И ми се струва, че крайният резултат е напълно удовлетворителен комисията постигна напредък, доближи се до нашата собствена позиция относно ОСП. Въпросът е какво ще направим от тук нататък и как текстът, който договорихме, ще се разглежда от страна на парламент и на Европейската комисия. И ми се струва, че бъдещият комисар ще получи необходимата подкрепа за да действа както ние смятаме за уместно с тези делегирани актове. Като цяло ми се струва, че решението, което взехме, беше напълно уместно и напълно отговаряше на нашите нови правомощия. Не всички са доволни, но не разбираме защо реагираш по този начин. В крайна сметка. Това е един демократичен процес, който минава през разисквания. Според мен резултатът е напълно приемлив и трябва да го приемем. Сега давам думата всъщност преди да дам думата на Оберт Дес, припомням на колегата Табовен, че станали колеги, че делегираните акта предизвикаха толкова много разисквания, тъй като е, в първоначални виците бяха много далеч от практическото споразумение, което бяхме договорили. Припомням ви, че по отношение на протеините, например, не бяхме съгласни с включването на едно вещество, което в крайна сметка се оказа в текста на дегираният акт. Така че тук в момента искаме зачитане на договорен политически консенсус. Алберта Тес, след което господин Агню. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми колега Бове, при цялото ми уважение, не разбирам какво каза току-що. Не разбирам реакцията ти. Зелените по принцип винаги настояват за пряка демокрация, а в момента, в който демокрацията се прилага в парламента, вие сте против решенията, които се вземат. Не разбирам позицията на твоята политическа група. Ние разполагаме с нашите правомощия, съгласно договор от Лисабон и гласувахме, за да се вземе решение. Решението беше взето. За нещастие, по време на гласуването нямаше нито един представител на групата на зелените. Струва ми се, че имаме пълно право, съгласно договорът от Лисепен. Напълно съм съгласна с казаното от Елизабет, както и от колегата Петър Яр. Ние се придържахме към правомощите си със съгласно договорът с Лисабон и не сме ги надхвърляни. имаме правото да сме със законодатели съгласно договорът от Лисебон, и би било жалко да не се възползваме от това наше право. И съм убеден, че действията на нашата парламентарна комисия ще накара Европейската комисия да внимава много повече как ще действа за бъдеще. Редица колеги поискаха думата. Припомням ви, че след край на седанието ни чака коктейло. Така че ви моля да не прехвърляте времето си за изказване, защото това ще отнеме от времето за коктейла ни. Господин Пасател, по никакъв начин не искам да отнемам на, от, удоволствие на колегите от коктейла, но не съм съгласен с казаното от Албет Теза. Той твърди, че Европейската комисия ще внимава повече при изготвянето на делегираните актове, но аз смятам, че всъщност ще се случи точно обратното. Те видяха какво трябва да направят. Трябва просто да изготвят делегиран акт с малко повече пяна по него, след което след като Европейския парламент отхвърли тези излишни части от текста, ще се стигне до същият текст, като първоначално предложен делегиран акт. Не мога да повярвам, че всъщност отбелязах, че всъщност отхвърлихме точка 6 от дневният ред. Първоначалният е, Началните изречения на този текст са абсолютно безсмислени на английски. Ако те са безсмислени на английски, това значи, че те са безсмислени на всички преводи на всички езици на Съюза. Опитах се да убедя всички колеги да гласуват против. Гласувах против и ми се струва, че съм първият член на Европейския парламент, който се е опитал и е настоявал открито за гласуване против делегиран акт на комисията. Благодаря ви и пожелавам всички да се насладите на почерпката след края на заседанието. Благодаря, господин председател. Европейското законодателство няма еквивалент в това отношение, тъй като делегираните актове са не същ... засягат несъществени елементи от основното законодателство. Или друго думи казвам, делегираните актове засягат прилагането на практика на основен законодателен акт. но делегираните актове не могат да изменят основното законодателство. Именно това обаче се, случи, се случва тук. Господин председателят спомена примера с коефициента. Струва ми се, че трябва да успорим тази разпоредба в Съда на Европейския съюз, тъй като това изменение не би могло да се прави чрез делегирани актове. Това представлява един много опасен прецедент – би било по-уместно да защитим статута на съзаконодател на Европейския парламент, като едновременно с това се противопоставим на подобен вид практика. Благодаря ви. Думата има Мартин Ослинг. Ами да, струва ми се, че колегата Дес и, консер... и десницата като цяло ни представиха едно много интересно представление. Може да го възприемем като театрално представление или пък да сметнем, че става въпроса за прекалено много бюрокрация, довела до голям брой грешки. Но имаме два варианта. Или е, подкрепяме реформата, която самите ние одобрехме, Явно, че тя е доста сложна и че това някаква, в някаква степен е и по наша вина, по вина на Европейския парламент, но все пак реформата е на лице, трябва да, се защита, да, да я защитим и да се борим за нейното прилагане. Другият вариант е да прехвърлим вината на Европейската комисия но трябва да вземем участие. И Брита и Албърт те са, взеха участие в гласуването и в крайна сметка трябва всеки да знае каква е позицията му. Или ще защитим заедно позицията си, или всички ще а, подкрепим реформата, или да отхвърлим всичко. Но това, което направихме, беше напълно неприемливо. Брита. Мисля, че проявихме много голяма последователност при гласуването на делегираните актове по първи стълб. Аз лично спазих поети от мен ангажимент, но не всички го сториха. Да, говорим за демокрация. При демокрация винаги има младсинства и мнозинства. И според мен е антиевропейско да се заклеймяват само младсинствата за тяхната позиция. Защото е, в Европейския съюз могат да съществуват е, рамо до рамо различни позиции. И въобще цялото това обсъждане не ми се струва много посредствено. Имахме възможността да гласуваме против делегираните актове, всеки се възползва своето право да гласува и резултатът беше против. Затова сме избрани тук. Не за да приемаме всичко, което ни се налага да следваме винаги линията на политическите си групи, но и за да представляваме личната си позиция и да гласуваме по съвест. Не мога да подкрепя този тази част от реформата не мога да подкрепя и съответните елементи по първи стълб. През цялото време подчертавах, че трябва да има по-малко мерки за екологизиране по първи стълб. Екологизирането е много важно, но трябва да се намира там, където му е мястото. Благодаря, Брита. Думата има Джик Никълсън, след него Алберт Дес. Много благодаря, господин председател. До голяма степен съм съгласен с казаното току-що от Брита. Благодаря на Жозе за това, че призна, че поддържаме позицията си такава, каквато беше от самото начало. Истината е, че това е много важно предупреждение за бъдеще за парламента по отношение на делегираните актове. Факта, че Европейски парламент не си даде сметка за слабостите по време на всички преговори, които се водеха. Политическо споразумение беше постигнато юни миналата година, но делегираните актове безспорно не отразиха съдържанието на това политическо споразумение и именно това мен най-много ме притесни. Според мен парламента трябва да си направи съответните изводи, тъй като ние сме новите актьори в а, а, този процес. Струва ми се, че комисията имаше много по-ясна позиция в изготвянето на дирините актове и това си е истината. Струва ми се, че комисията наистина направи минимални отстъпки. а, държавите членки на регионално равнище и самите селски стопани ще бъдат принудени да прилагат одобреното от нас законодателство. И реалността е, че ще има повече бюрокрация и повече бюрократична тежест, а не по-малко. Така че аз се питам въобще защо беше цялата тази реформа. Но, както каза Брита, всичко това вече е в миналото. И може би колегите, които отново ще станат членове на тази комисия, мисля, че и ни остава една възможност. и това е да разчитаме на прегледа след една година страна на Европейската комисия. Това е най-добрият вариант, с който разполагаме, т.е. да изчакаме средносрочният преглед. Това ще бъде най-раната възможност, с която ще разполагаме да действаме. Благодаря ви. Думата има Алберт Дес, като колегите Капулас и Еглер. Благодаря ви, господин председател. Отново поисках думата, защото бих искал да кажа нещо на колегата Хаутсер. Няма нужда никой да ми казва как да гласувам. Вече от 50 години се боря за европейската идея. Откакто съм на 15, от 15 годишен сам се боря за Европа, така че няма нужда от колеги, които да поставят под въпрос моите убеждения. приех позицията на мнозинството на моята политическа група. Аз не исках да има екологизиране по първи стълб, всичко това да премине в втори стълб и да можем да подкрепим мерките по екологизиране. Но решението беше взето с близо 90% и Европейския парламент много ясно показа, че не иска нови системи за отпускане на средства, които доведат до нови системи за контрол и проверки. Но именно това се случи с тази, тези нови меки за екологизиране. Определено имаме проблем с меките за екологизиране. Проведохме преговори с комисията миналата седмица. И безспорно измененията на НП водят до увеличаване на бюрокрацията, но съгласно предложението на Европейската комисия, осъществяването на проверките ще бъде наистина много сложно. Затова ми се струва, че с измененията ни ще имаме един много по-административен тежък текст, отколкото първоначално предложеният. господин Капова Сантос. Всички лични мнения имат своята стойност и следва да бъдат уважавани. Въпросът е обаче какъв е окончателният резултат от нашето гласуване. И аз като член на Европейския парламент много се гордея с хората, която изигра Европейския парламент през целият този процес. И всеки, който твърди, че Европейският парламент с правомощите му на законодател ще навреди на ОСП, очевидно греши. Ето защо, колеги, особено много се гордея от е, отговорното отношение, от отговорното ни поведение днес. Днес гласувахме в полза на Европа за обща, политика по стопорството и за европейски църкви стопани. Благодаря. Сега думата има Елизабет Ерлер. Благодаря ви. Очудена съм от това, което чух, чух от колегите от Зелените. Вие работите вече от 15 години в парламента, например. И аз и много добре знаете, че никога не съм нападала министъра на Зелените. Когато говорихме по телефона, обсъждахме нещо съвсем ново. И аз казах, не отхвърлям нищо а, тук, само защото не го искам. Ние стигнахме до политическо споразумение. И това, което а, направих, беше да разгледам делегираните актове. Аз погледнах делегираните актове и погледнах и измененията си и видях, че има разминаване. И сега се опитам, опитвам да преодолеем тези различия. Не става въпрос за разлика в подхода. Съвсем различни аспекти са променени. За това става дума. За това трябва да променим подхода си. По Лисабонския договор сме задължени да вземем предвид всички тези аспекти. Това е наше право и наша задача. Това е последния ми коментар в тази комисия. Вече 15 години съм тук. Благодаря на всички колеги, на секретарията. Благодаря и на вас за председателството през последните 5 години. Грация, грация, Елизабет, Жозево. Благодаря, Елизабет, Жозе. Съвсем накратко. Няма а, отново да поставям начало на полемиката. Никой не е нападал зелените, никой не е нападал никого. И е, в това отношение мисля, че нещата са ясни. За мен това е политически а, е, дебат относно избора. Господин Дец беше много ясен. Благодаря му за последния коментар, когато каза, че Цялата му работа по саботаж на последното предложение е имало за цел да се постави под е, въпрос екологизирането в рамките на първия стълб. За мен е ясно всичко. Няма двусмислие. Използвания метод не е нормален, според мен, но това е политически избор. Демократичните инструменти ни позволяват да го направим. Госпожа Реймерс като че ли не разбра какво казах преди малко. Аз казах, че а, групата е била последователна. Аз нямам проблем с резултата от гласуването. Безпокоиме сърцевината на проблема – екологизирането, както и клаузата, която предвижда след една година да се видим отново, за да направим преглед. Тази клауза е истинска опасност, защото означава, че мерките, които гласувахме днес, са а, спрени, защото те са временни. Няма дългосрочни мерки, няма да можем да видим какви са ефектите върху общата селскостопанска политика. И за това казвам, че тук има голяма опасност. Надявам се, че всички, които са в тази зала тук, ще бъдат отново на 7 юли на първото заседание на комисията и тогава ще си дадем сметка, че може би сме се подлагали. тогава, след а, изборите, всички ще сме изпълнени с енергия, ще бъдем във форма и ще работим. Надявам се, че отново всички ще бъдем в същия състав през юли. Благодаря ви, казва председателя. Мисля, че всеки можа да изложи е, своята гледна точка. Доста законодателна е, дейност отхвърлихме и въпреки различията в позициите ни стигнахме до консенсус. И съгласен съм, да, можем да се гордем с ролята, която играе Европейския парламент, защото несъмнено имахме възможност да покажем, че Европейския парламент ефективно е изпълнил задачата си. Поискахме тази реформа и я направихме. Всеки един от нас се ангажира в нея. Това а, се видя както тук в парламента, така и извън него. Благодаря а, на всички. За последен път се обръщам към вас в качеството си на председател. Сега а, с удоволствие ще а, се присъединя към вас на а, чашка отвън. Извинявам се за допуснатите грешки. Може би трябва да дам думата на Албер преди да приключа. Заповядай. Благодаря ви. Мисля, че аз като координатор на НП трябва да благодаря на председателя. Бих искал да благодаря на председателя, на заместник-председателите, на всички, включително на Майкъл Холсли. Благодаря на всички, без изключение, за петте години съвместна работа. За мен е удоволствие, че постигнахме много. Гласувахме по редица трудни досиета, постигнахме консенсус по тях – Бих искал да пожелая успех и късмет на всички колеги, които не се върнат тук през юли. Някои от колегите съвсем умишлено няма да се върнат. Пожелавам им успех. Бих искал да им благодаря за годините добро сътрудничество. Следващото ни заседание е на 7 юли за тези от нас, които все още са тук. Благодаря ви и успех на всички в предизборната кампания. Надявам се да ви видя сега отвън.